Добър ден, скъпи колеги! Започваме работа. Днес имаме съвместно изслушване две комисии нашата комисия и комисията по свободите, а именно темата е нашата роля е и ролята на европейските институции в борбата с организираната престъпност, корупцията и прането на пари. В рамките на тази съвместна а, конференция ще имаме като оратор госпожа Вивиан Рединг, европейски комисар по правосъдието, основните права. Добър ден, госпожо комисар! Предлагам да структурираме дебата последният начин. Колегата, господин Агилар, ще пристигне след няколко минути и ще има първо 30-минутна презентация на госпожа Рединг. След това първи кръг въпроси от страна на депутатите. Приоритет, разбира се, за докладчика и координаторите на политическите групи и от двете комисии всеки ще трябва да се ограничи на, до две минути във въпроса си. След това ще е, дадем думата на комисария да отговори на въпросите. Нека само да кажа, че като цяло ще имаме един час за а, тази първа част от а, дискусията. Ако остане време, след този първи кръг въпроси, ще има и втори кръг въпроси, евентуално казвам. И после ще продължим с втората и третата част на дискусията. Имате думата, госпожо комисар. Добър ден, госпожо председател, уважаеми депутати. Всички знаете, вие работите в, по тази тема и знаете, че изплува, така да се каже, един нов пейзаж на престъпността в Европа. И и знаете до каква степен това влияе върху обществото. Знаете също как, как тези групировки умеят да еволюират през различни правосъдия и различни данъчни системи и сектори. За да бъдем ефективни, този път ние имаме нужда от един многоаспектен подход. И тук правото и наказателния закон трябва да има важна роля, важно място. Трябва да сме сигурни, че а, тези, които нарушават нашите ценности, ще бъдат открити и съдени. Не само в държавите членки, но също и навсякъде в Европа. Ако искаме да се преборим с различните проблеми, свързани с престъпността, трябва да се базираме на, евро... на Лисабонският договор. Милиони евро влизат в грешните джобове заради а, тези измами. Много често имаме много а, пъти транзакции между няколко юрисдикции и не само Европейския съюз участва някой път, не само Европейския съюз е жертва но нашите граждани са а, крайните жертви. Комисията вече предприе действия. Нека да започнем с директивата за измамите. Имаме един интегриран подход за борба с измамите на европейско ниво. От една страна искахме да консолидираме правната рамка, от друга страна да увеличим доверието на гражданите в текста и да могат нашите граждани да се чувстват сигурни, като накоплаци, че са защитени от измами. Но все пак имаме проблем, защото над 90% от бюджета на Европейския съюз се управлява от националните власти. И не е случайно, че измамите се случват на, на национално ниво тъй като националните интереси и европейските интереси понякога се различават. И именно тази фрагментация създава проблеми. И за това трябва всички държави членки да бъдат третирани по един и същи начин, когато говорим за измами и престъпления. Аз лично исках нулева толерантност. Това ми е мотото. През 2009 година беше предложена директива за защита на, интерес, на финансовите интереси на Европейския съюз чрез наказателното право и идеята беше да можем да го направим и чрез Лисабонския договор. Това да е основа за европейското наказателно право за борба с нарушителите и да защитаване на финансовите интереси. Дава се а, пълно право на парламента с процедурата по съвместно взимане на решение и Идеята беше да се използва напълно договорите. Тоест, повече от 6 месеца предложението е на масата на парламента и ще бъде добре, ако парламентът напредне и го анализира. Договорът дава правно основание за приемане на такива мерки, билото административни и наказателни мерки – и позволява в последствие да имаме единно на защита я приложима за всички държави членки. Какво, какво се пише в това предложение? Първо, там се въвежда общите дефиниции за престъпление спрямо европейския бюджет. Това ще осигури създаването на общо наказателно право и защита на интересите на Европейския съюз на, на международно ниво. Например, погрешното използване на обществените поръчки се води като измама. В някои държави, а в други не. Така че сега с тези разпоредби ще имаме единно ниво и ще запълним тази ситуация, която прилича на швейцарско сирене с дубки. И разбира се, престъпниците знаят със закона. Е, познават законите на отделните държави и съответно ще изберат място, където закона няма да ги засегне. И другото предизвикателство, което е, в момента, по което в момента работим, са санкциите. Някои държави имат минимални санкции, а пък други нямат такива. Съответно, това дава правото на арбитраж, когато а, е, една организация, а, криминална организация се опитва да да избяга, разбира се, че те ще търсят такива обежища. Аз предлагам минимална санкция 6 месеца затвор. когато се установи, че има голяма печалба за извършителя или пък има сериозни вреди нанесени на европейския бюджет. Държавите членки ще бъдат задължени също да дават правила, общи правила за ограничения във времето за разследванията. Периоди, след които вече нямате право на разследване. Защото много, много престъпници просто гледат да забавят максимално процеса и по този начин в един момент вече не могат да ги съдят. Затова директивата против измамите е много важна първа стъпка за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Проектът се разглежда в съвета от миналото лято и призоваваме Европейския парламент да започне да работи по този текст също. И тук знам, че докладчика вече е посочен така че можете да започнете. Нека да ви кажа, някои престъпници нямат въобще никакво уважение към законите. Трябва да бъдат наказани. Второ, Европейският съюз трябва да изгради институционалното измерение, което да гарантира защита на европейските политики. И тук обявих на моето изслушване, предполагам си спомняте, и ще го кажа отново тук, както а, и ще ви представя съответните мерки бъдещите, през бъдещите месеци. Числа, чис, числата на успешните преследвания за измами спрямо средствата на Европейския съюз са много различни в различните държави членки. От 19 до 90%. Така че и тук е в присъствие на една фигура, която напомня швейцарско сирене. Така че националните органи сами не могат да се справят с измамата спрямо средствата на Европейския съюз. Това е нашия общ европейски бюджет. Така че европейски органи като Евроюст, Европол трябва да помагат да координират трансграничните разследвания и преследвания. И, но те не могат да ги започнат или да ги ръководят. За това нещата трябва да се променят и трябва да се възползваме от разпоредбите на Лисабонския договор и по-скоро и до член 96 за създаване на Европейска прокурорска служба, която да има за цел да разследва, преследва и а, дава под съд измамниците. В процес сме на подготовка и консултации. Както казах, предложението ще бъде направено през лятото от страна на комисията. В нашето предложение ще се наблегне на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, което в крайна сметка ще бъде наш приоритет. Е, договора предполага, че Европейската прокурорска служба ще бъде създадена от Евроюст, което означава, че всъщност трябва да има много е, тесни взаимоотношения между Евроюст и прокурорската служба. Ние предвиждаме едно. Е, един интегриран подход. Това означава, че Европейската прокурорска служба ще бъде европейска, е, е европейска служба, която ще има национални антени, т.е. Наци... която ще, ще, ще може да провежда пряко разследвания и преследвания в Европейския съюз, заедно, съвместно и с помощта на националните прокуратури. Целта е да се избегне препокриване или преповтаряне на някои дейности. Европейската прокурорска служба трябва да бъде независима. Трябва да се гарантира нейната независимост спрямо европейските институции и спрямо националните органи. Само по този начин наистина ще вдъхнем легитимност и ще а, възобновим доверието на европейските граждани в а, инсти, институциите. Същевременно обаче службата трябва да бъде отговорна и отчетна. И всички разследвания ще бъдат обект на строг съдебен контрол. Също, същевременно службата трябва да има достатъчно до ресурси, за да може наистина да защити финансовите интереси на Европейския съюз, да може да разследва измамите на най-низката възможна цена. и да, из... и да извършва всички дейности в, поверигата. А, откриване, разследване, преследване и а, съдебно производство. Европейската Европейската прокурорска служба всъщност ще осигурява една последователност и приемственост на тази дейност в целия Европейски съюз. Свързано с това и аз вече споменах е, съответния член в Лисабонския договор, е, е сътрудничеството между Евроюста и Европейската прокурорска служба. Създаването на, на службата ще бъде придружена с едно предложение за реформа на Евроюст. Това ще бъде първата крачка от интегриране на тези структури и ще се създадат институционни и практически оперативни взаимоотношения между тези две звена. Между, междувременно Евроюст претърпя огромно развитие. Е, започна през 2000-та година, а сега Евроюст наистина играе важна роля в цялостното съдебно пространство на Европейския съюз. Е, трудно е днес да си представиме това пространство без Евроюст. Евроюст ко координира трансгранични разследвания, включително и случаи и дела свързани с корупция и пране на пари. 204 с проведените през 2011 година заседания и Евроюст е ръководил няколко стотици взаимни е, екипа или е, Но мисля, че е време да направим всичко възможно, за да се подготви Евро, Евроюз за новите предизвикателства, да се модернизира, да бъде по-прозрачна, по-отчетна структура, съгласно изискванията на Лисабонският договор. Знаете, че Евроюст бе, бе създаден като трети стълб. Това беше преди приемането на Лисабонския договор. И Европейският е, парламент играе и ще играе важна роля в оценката дейностите на Евроюст, съгласно разпоредбите на Лисабонския договор. И това, разбира се, ще залегне и в е, нови, новото предложение за дейността на Евроюст. Важно е Евроюст да бъде една по-ефективна структура, за да могат хората да бъде, личния състав да бъде разтоварен от известни административни е, проблеми и сложности и да могат да се е, посветат на конкретните свои задачи. А, и да също така да бъдат е, уточнени е, ролята и отговорностите на всички отделни национални членове на е, органа и да упростиме цялата структура. Необходим е интегриран подход за борба с измамата спрямо средствата на Европейския съюз. Това ще стане с новото предложение, което ще направя в качеството си на отговорен по тези въпроси комисар. Убедена съм, че този нов а, пакет ще даде един нов а, творчески подем за борба, в борбата срещу измамата и а, спрямо европейските финанси. Благодаря, госпожо комисар. Uh, Благодаря. Аз проследих тази е, презентация през е, перспективата на това да се свържат усилията на Европол и Евроюст. Това е една възможна перспектива за бъдещото развитие на е, юридическото сътрудничество. Във всеки случай очакваме с нетърпение това, което ще се случи. Очакваме също така и инициативата за създаване на Европейска прокурорска служба, на Европейска прокуратура в изпълнение на целите, заложени в член 76 от договора за функциониране на Европейския съюз. Има много предизвикателства, предизвикателства, чието брой и размер надхвърля капацитета на отделните страни членки. Трябва да направим още множество стъпки, за да завършим инициативата, започната от комисията с директивата за защита на финансовите интереси на Европейския съюз намираме се в момента в доста неизяснена ситуация. Три комисии са замесени в този процес Юри, Либе и Конт. Към момента е постигнато споразумение между Юри и Либе. Това не е без значение, но все още очакваме комисията Конт и резултатите от нейната работа. Аз лично съм загрижен, защото ако не успеем да преодолеем настоящата ситуация, която заплашва да блокира, да блокира процеса, имаме твърде малко шансове за напредък преди да изтече настоящия мандат. хората очакват от парламента да постигне резултати в съдебното юридическото сътрудничество. Тоест, ако Европейския съюз желая да приема ефективно законодателство за борба с престъпността и ако иска да направи решителна стъпка напред, защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, инициативата предприята в тази посока трябва да бъде завършена. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Аз съм докладчик по тази тема. Докладчик съм от комисията Либе по досието за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Аз заявих готовност да работя с двете комисии спазвайки е, правилата е, и ни остава да се надяваме, че ще се случи най-доброто. Е, надяваме се, че ще успеем да покажем на комисията нашата готовност за сътрудничество и да завършим работата преди края на този мандат. Колеги, остават ни само половин час, така че моля ви по-накратко. Госпожа Матио. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, господин председател, за нас е удоволствие и чест да ви посрещнем тук. Виждате, че парламента прави всичко възможно относно корупцията и всичките тежки последици от нея, както в Европейския съюз, така и извън трети държави. И Именно по тази причина е създадена тази специална комисия Крим. Това е подкомисия на комисията Либе по човешките права и свободи. Именно за това сте тук, госпожа комисар. Така че а, приветстваме вашето предложение за директива, а, директивата за прането на пари. И а, споделяме също и казаното от Лопес Агилар. И ще направим всичко възможно да напреднем в текста. Относно казаното по е, идеята за европейски прокурор, не знам дали имате някаква конкретна дата да ни предложите. Ние очакваме с нетърпение вашето предложение. Смятам, че няма да се забави то. И разбира се, ще го приветстваме, защото корупцията в Европейския съюз съществува и за нас тя става все по-очевидна особено откакто съществува тази комисия от около една година, много експерти от Европол, от Евроюст присъстваха тук и ни обясняваха. А, така че ние си дадохме сметка за тази корупция. Много държави все още, може би, не си дават сметка за мафиите, които а, съществуват както в самите държави, така и извън трансграничната престъпност. Тази сутрин в комисията ДВ пак говорихме по тази тема. Много впечатляващи факти, така че вие като представител на Европейската комисия имате а, важна роля и също и ролята на парламента е важна, както и ролята на съвета. Но ние очакваме и други, още по-конкретни предложения. Благодаря, госпожо комисар, благодаря, госпожо Матио и господин Нютън Дан. Uh, Благодаря. Много интересна презентация, много полезна. Благодарим, госпожа комисар. И ние искаме, аз лично искам да напреднем по темата, но все още съм изненадан, че сме на половината път. Говорим за национални затвори, национални съдилища, национални а, полиции. Възможно ли е в някое друго предложение да имаме европейски наказателни кодекси и европейски съдилища в това отношение? Благодаря. А сега господин Деян. Благодаря госпожо председател, госпожо комисар. Благодаря за презентацията. Преди около година четох и изготвих, извинете, доклад на Европейския парламент за европейски подход в наказателното право. И там бяха залегнали доста принципи, а именно как трябва да процедираме и да не пропускаме фактите а именно, че има трансгранични елементи и много случаи а, бях, а, говорихме и за обежищата, данъчните обежища. Видях и комуникета на комисията по наказателното право, но никъде не видях а, нищо конкретно, никакви конкретни доказателства в това отношение. И имате ли доказателства, имате ли доклади които показват, че а, престъпниците наистина търсят места, където наказанията са по-малки, за да се установят там. Защото мисля, че това ще бъде много убедителен аргумент пред държавите членки, които не искат да сътрудничат и да а, синхронизират наказателното право. Определено очаквам каквато и да била информация по тази точка. И нещо друго. Доклада, който парламента прие, ние казахме, че има доста хоризонтални въпроси тук. Нека да спомена някой. Например, минималните санкции. Можете да го направите, да. Но не трябва да бъде само за един тип а, престъпление. Мисля, че имаме по, нужда от по-хоризонтална дискусия а, как се засягат европейските ценности. Искаме такива санкции за определен брой нарушения, не само за един тип. Бях силно заинтересувам да чуя комисарят да говори за статута на ограниченията и за времевите ограничения за времето, когато дадено лице е подсъдимо. Това не е само хоризонтален въпрос. Не може да наблегнете само на едно престъпление, което да бъде засегнато от това, тази разпоредба. Трябва да се направи на европейско ниво и да се реши какъв ще е времевия период на подсъдимост и а, за кои престъпления. Мисля, че и в доклада на тази комисия също беше засегнат този въпрос. Отговорността а, на лицата и нещо друго взаимното признаване на наказателните санкции. Ние имаме такова, но нямаме администра... взаимно признаване на административните санкции. Така че и това е лоша практика. Господин Деян, трябва да ви прекъсна. Времето ви изтече. Добре, благодаря. Господин Корено. La prima questione è questa. Mi rallegro per la proposta sul... Uh... Много се радвам на е, проекта е, за Европейската прокурорска служба. Е, бих искал да разбера, има ли вече поставени точни срокове? Защото тази тема за Европейската прокурорска служба е наистина много важна, много се говори за нея. бих искал да разбера а, по какъв начин тази служба ще бъде, е, ще стане легитимна в Европа. А, по какъв начин общественото мнение а, ще се оформи в полза на тази служба? Точно в настоящия момент, в е, е, кризата, е, създаването на такава служба ще окаже голямо влияние върху обществото. Дали още преди 2014 се планира да се изслушат всички засегнати? Благодаря. А сега дам думата на госпожа Велер. И след това на докладчика господин Яколино. Извине. И накрая на госпожа комисаря. zwei... Благодаря, госпожо председател. Аз имам два кратки въпроса. Първия ми въпрос е свързан с това, което каза колегата Матия. Във всички изслушвания от последната година Получихме препоръки от Америка, от ОСР, от ООН, изобщо от всички експерти на европейско равнище да установим по-засилено сътрудничество, също така и под формата на единна система, било то прокуратура, било нещо друго. мисля, че ще бъде по-просто, ако започнем с економическата престъпност, тъй като за всички е важно, че в Европа в условията на финансова криза получават пространство за действие и сили, които мамят държавите и се възползват от тежката ситуация. С това искам да кажа, че престъпниците се установяват в държави не защото там наказание наказанията са по-леки, защото има дупки в законодателството, които позволяват престъпна дейност. А, мисля, че съвсем скоро трябва да започнем инициатива за борба с тази а, престъпност. И мисля, че за нас, депутатите, независимо от коя политическа група, е важно това да стане през този мандат на парламента. И в тази връзка е и моя въпрос. Вие или господин Барозо вече свързали ли сте се с, с страните членки? с техните финансови и вътрешни министри, за да проучите какво е мнението на страните членки. Всички сме подписали Лисабонския договор. Не съм сигурен дали сме прочели много подробно текста, но съм сигурна, че такова нещо се съдържа в Лисабонския договор. Знаете ли какво мислят финансовите вътрешни министри по този въпрос? Мерси, мадам Вайлер. Мистер Gracias, señora presidenta. Bueno, gracias, señora Reding, señora comisaria. saludo. Госпожо комисар, Законодателното предложение, което проистича от член 86, е, е, е нещо много хубаво и аз приветствам тази инициатива. Вие казахте, че тя ще може да бъде завършена още преди лятото. Е, вие казахте, че предложението е доста напреднало в своето развитие. Бих искал да знам до каква степен член 86 може да се разпростре и да отиде отвъд това, което предвижда, а именно защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Бих искал също така да, да разбера дали има възможност да се избегнат двойните действия, застъпването на действия а, с това, което прави Олаф. Олаф ще бъде ли евентуално подчинена на тази Европейска прокурорска служба? Неофициално Европейския парламент разполага с проекта за регламент за Европол. Така както е предвидено в член 86 Европейската прокурорска служба ще бъде важен елемент от реформата на Евроюст. При реформирането на Европол трябва да предвидим текст, който да съответства на това, което предвижда член 86. Благодаря на господин Диас Демер. Сега давам думата на докладчика господин Яколино. Благодаря, госпожо председател. С голям интерес проследих това, което каза госпожа Рединг. 60 държави към днешна дата се определят като данъчни убежища. Над 3000 престъпници е, пребивават в Европа. Поне такава е последната статистика. Между 2 и 5% от брутния вътрешен продукт страда от тяхната дейност. Тази статистика е впечатляваща. Говори се а, тук много за това, че трябва да се засили европейския подход в борбата с организираната престъпност. В а, нашия доклад а, подчертаваме, че е, дадено престъпно мафиотско деяние трябва да се преследва в всички страни членки. Бих искал да разбера какво мислите по следния въпрос. Вие говорихте за Европейската прокурорска служба. По какъв начин ще ще бъдат уредени отношенията между Европейската прокурорска служба и Евроюст. Каква роля ще играе Евроюст, каква роля ще играе Олаф? Ние смятаме, че Европейската прокурорска служба трябва да упрости връзките с националните прокуратури. ние ще настояваме от тук нататък, колкото може по-бързо да дадете проекто текста на парламент. А, мадам... Ако позволите един въпрос, госпожо Рединки. Искам да попитам нещо съвсем накратко. През 2013 година трябва да има и първия доклад, да излезе и първия доклад на Европейската комисия за нивото на корупция в държавите членки. Бихте ли ни открехнали малко повече вратата, какво точно ще представлява този доклад и как ще се измерват показателите, т.е. какви са показателите, по които ще се измерват тези нива в Европейския съюз? И още нещо напоследък в Европа много модерно стана да се говори преди всичко за криминална престъпност, за корупция, за пране на пари повече сякаш в Централна и Източна Европа. Вие казвате, госпожо Рединг, днес в едно интервю пред немската преса, че за две от страните в Европейския съюз, България и Румъния, решението е било политическо за влизането в Европейския съюз. Бихте ли ни разтълкували това свое твърдение? Благодаря. Uh, Благодаря. Благодаря, ще се опитам да отговоря на вашите въпроси и на въпросите, които зададаха различните членовете на е, Европейския парламент. Господин Агилар, мисля, че наистина трябва колкото се може по-бързо да се превъзмогнат споровете и така нататък, за да може да бъде назначен докладчик по директивата, която бе представена през юли 2012 година, така че е крайно време е парламента да поеме нещата в свои ръце и да разреши вътрешните си проблеми. Госпожа Матю попита зададе въпроси относно директивата за пране на пари. Това е законодателство, което бе предложено от Мишел Барние, моя колега. Така че имаме две директиви едната за борба с прането на пари и финансиране на тероризма, както и другата за прехвърляне на средства от незаконна дейност и проследяването на паричните потоци. А, ние говориме тук по-скоро за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, т.е. на нашия европейски бюджет. Така че наистина е необходимо парламента да вземе отношение колкото се може по-дързо по това предложение. В момента Продължаваме да работиме по създаването на Европейската прокурорска служба и това го правиме много отдавна. Както сами се досещате, нещата са много сложни, защото тук става дума за наказателно право, на разследващи правомощия и с които трябва да бъде натоварена една нова институция, един нов орган. И това трябва да, да стане така, че всички да се обединят около един консенсус, т.е. всички да приемат едно за, законодателство. Член 86 от договора предвижда създаването на ЕПС. Там се казва, че прокурорската служба трябва да се създаде за борба за, за за, за да защити финансовите интереси на Европейския съюз. И това е много така интересна формулировка от институционна гледна точка. Тоест парламента трябва да даде своето глас съгласие, а съв, съвета трябва да вземе решение единодушно. Мисля, че съгласие на парламента ще имаме, но единодушие на съвета е малко по-трудно и това обаче ще означава, че трябва да има разширено сътрудничество между поне 9 страни. Тоест, става дума за една необичайна необичаен формат за вземане на решение за изпълнение разпоредбите на член 86 договора предвижда, член от договора предвижда, но същевременно се иска, както казах, единодушие на Европейският съвет. Така че аз по-скоро бих препоръчала да действаме по силата на член 89 за защита на економическите интереси. По другите въпроси, които ме бяха зададени. Неколкократно споменах швейцарското сирене, т.е. правните пропуски. И тук ще отговоря на въпроса на господин Де Йонг. Как може, примерно, един прокурор от е, държава членка да извърши дадено действие, което не е предвидено в е, националното законодателство. Не може. Така че. Много често просто националните прокуратури не могат да действат, защото националното законодателство не предвижда поле на действие. Т.е. трябва да съществуват е, да съществува правна основа, на която да стъпат е, националните прокуратури. Е, директивата за борба с измамата, знаете, е вече готова, но все още сме се сблъскваме с известни пропуски в дефинициите, които на практика стават предпятствия пред националните прокуратури. Господин Нютон Дон отиде още по-напред и попита какво ще, как, как ще се развива това в бъдеще. Сега не знам дали вие и аз все още ще бъдем активни политици, когато това стане. Но при всички случаи трябва да, да подготвиме почвата за това. Знаете, че, че преди приемането на Лисабонския договор подобни предложения не можеха да бъдат направени, само държавите членки можеха да излезат с подобни предложения. Така че Лисабонския договор ни даде доста голямо по-широко поле на действие, възможност за инициатива, но ние можем да напредваме само крачка по, а, по крачка и да вървиме някой ден към така наречено европейско ФБР. Господин Деянг, вече отговорих на някой от въпросите, които и вие зададохте, но нека да се спра все пак на казаното от вас. Също тук, каквото казах и на господин Ньютон Дан, трябва да сме много внимателни колко далеч ще стигнем, защото темата е много деликатна. И госпожа Матю е права, много от държавите членки въобще не са изчели договора. Или даже да са го изчели, не си дават сметки, сметка от последиците, какво означава този Лисабонски договор в тези области, защото всичко това е напълно ново. Но имаме възможности. И дали разискваме? Да, разискваме. Редовно разискваме в съвета на министрите на външните работи, а също така министрите на правосъдието, особено, особено там. Повечето от предложенията, които аз правя, са представени именно там. И мога да ви кажа, че оставам напълно в рамките на това, което договора ми позволява да правя и въпреки всичко много пъти съм неразбрана от държавите членки защото те не знаят възможностите, които договорът им дава. И за това имам нужда от Европейския парламент, защото вие като Европейски парламент, като европейски депутати, не гледате каква е правната традиция в една държава или в друга държава, а какъв е интереса на този континент, на тези 500 милиона граждани и как трябва да напреднем в тази насока. Относно минималните санкции, само, не само за едно престъпление, за един тип престъпление, а за всички типове престъпления, това също е по договора. Но все още не е дошъл момента за това. Взаимното признаване. Откакто поступихме на тази длъжност, правя всичко възможно това да стане възможно. И идеята ми е да изгради едно взаимно доверие между отделните държави. И само с такова взаимно доверие може да има взаимно признаване – но не можете да имате взаимно доверие на степени. Защото се зачита независимостта на правната система. И не може сега да издадем един декрет, в който да се казва, че всички съдебни системи трябва да вярват и да признават решенията на съседната държава и на нейната правна система. Относно наказателните санкции административните санкции, следвайки предложенията на вашия доклад, изградих една група експерти по наказателно право. Целта е да се разгледат всички тези въпроси и съответно да се изгради ясна картина на ситуацията защото трябва много да внимаваме какво предлагаме като правно предложение. Защото вече имаме трудности с концепцията на термина в отделните държави членки. И там нещата са много деликатни. Въпросът на господин Корона за обществената информираност. Да, ще бъде по-добре и по-лесно да ще бъде по-лесно да увеличим обществената информираност, отколкото политическата информираност. Много добра идея да информираме обществото. Само така мисля, че ще тласнем националните правителства да направят нещо. И евентуално ще можем да организираме някаква конференция в това отношение. А сега относно казаното от госпожа Вайлер, права сте, абсолютно права. Една континентална система, като на Съединените щати, понякога трудно разбира нашето швейцарско сирене и нашата фрагментираност. И те искат от нас да сме по-ефективни и да имаме по-тясно европейско сътрудничество. Но ние се опитваме да спазваме европейските договори. Относно економическата престъпност, факта, че директивата за пране на пари е на масата вече, показва, че е, комисаря Бърние върви в правилната посока. И мисля, че вече обясних по-подробно колко трудно е понякога да се върви в същата тази желана посока. Какво да правим с съществуващите институции? С ОЛАВ, Европол, Евроюст. Обясних, че за създаването на, на прокурорската служба, ще трябва да се информира Евроюст, да се реформира, извинете, Евроюст, за да бъде организацията по-ефективна и трябва да имаме една оценка както от националните парламенти, така и Европейския парламент. В договора се казва, че прокурорската служба, Европейската прокурорска служба трябва да се развие от Евроюст. Тоест, трябва да развиваме тези елементи заедно, паралелно, за да продължим напред. Но знаете, че на този етап Евроюз няма следователски правомощия. Така че там нещата са различни. И ето там ще се различават за сега нашия проект и Евроюст. Но пък Евроюст се занимава с всякакви типове престъпления. Така че определено трябва да има едно по-уточнено сътрудничество. А относно Олаф има няколко опции. Опции на връзката между Олаф и Европейската прокурорска служба все още е твърде рано да кажем как Олаф ще бъде интегрирана и как прокурорската служба ще сътрудничи с Европол. Но едно нещо е ясно, че тази служба ще се занимава а, с наказателни разследвания, така както Олаф се занимава с административни. Но вие разбирате, че проблемите са много деликатни. И че преди да изградим и да представим едно предложение, трябва да решим много други проблеми. Господин Яколино също говори за прането на пари и за директивата в това отношение, която комисаря Бърние представи. Мисля, че по Евроюст вече дадох отговор. Госпожа Йотова му попита за докладите против корупцията. Това е в, в ръцете на, и в ресора на комисаря Сесилия Малмстрюм. Тя със сигурност ще докладва пред парламента по този е, проблем, но знаете, че проблемът за корупцията е също в дневният ред. И този въпрос се разглежда както за Румъния, така и за България. Това са корупцията с тези две страни е един от основните приоритети. Благодаря, госпожо комисар. И сега, скъпи колеги, ще продължим с втория клъстър. Реформата на Европол и Евроюст за да можем да водим по-ефективна борба с организираната престъпност и трансграничната престъпност в областта на финансите. Перспективи за евентуално европейско ФРБ. Сега давам думата на господин Йорк Монарк който ще говори за развитието на Европол и Евроюст с цел борба срещу организираната престъпност. И след това ще дам думата и на господин Ерик Барнат, който е представител на US Department of Homeland Security. Аз ви qui процедура или procédure, по процедурните въпроси. Значи първо господин Монар 15 минути, след това господин Барнет 15 минути, след това ще имаме въпроси, отговори, като ще се отдам, ще отдам приоритет на докладчика, координаторите на политическите групи, които ще имат не повече от две минути за задаване на въпроси и трябва да кажат на кого задават въпроси. Така, а сега давам думата на господин Монар. Uh, uh, уважаеми господа председатели, уважаеми депутати, първо искам да ви благодаря за поканата. Приветствам комисията Крим и Либе е, за изслушването е, по този въпрос, е, защото за организираната престъпност не се говори достатъчно в европейските медии, които са по-съсредоточени върху тероризма, а организираната престъпност нанася много по-големи вреди на економиката. Преди да премина към презентацията по същество за Евроджаст и Европол, аз мятам, че и двете институции вече са дали много съществен принос в борбата с организираната престъпност. Не само заради помощта, която те предлагат на националните власти под формата на създаването на различни мрежи, техническа подкрепа и така нататък, защото самите те играят много активно активна роля в тази област. Искам да очертая две измерения в дейността на тези организации. Първо, двете организации вече играят ролята на координатори а, и а, предоставят насоки за работа на националните органи от европейска перспектива. Освен това, Европол най-вече има съществен а, принос а, към това националните държави да разпознаят каква е общата заплаха и оттам да очертаят общи приоритети в борбата с организираната престъпност. Евроджъст предлага помощ в изработката на общи законодателни мерки в, в борбата с организираната престъпност това вече съществува и е даденост. Що се отнася до по-нататъчното развитие на Евроджаст и Европол, трябва да сме наясно о, за това какви са о, ограниченията О, о, на тези две организации? Какви са границите, в които те работят? Член 4 не е второ договора казва, че в Дейността на тази е, организации съществуват съответните е, ограничения, т.е. двете организации имат задача да подпомагат националните е, институции, е, докато борбата с организираната престъпност остава изцяло в рамките на правомощията на националните е, организации, за разлика от е, ФБР. Ако нямахме тези ограничения в договорите, въпреки всичко обаче има други съществени пречки. Първо, конституционалната пречка. Защото ако сравним европейския контекст с американския, ще видим, че ФБР работи в подчинение на президента, т.е. в една напълно легитимна правителствена структура. В Европа няма европейско правителство, което да даде рамката за дейността на една такава първоприлагаща организация. Освен това, в Европа не съществува понятието за федерално престъпление, такова каквото то съществува в Съединените щати. В Европейския съюз съществува ясно разграничение между правомощията на европейското равнище и националните държави. Третата пречка, която трябва да имаме предвид е че а, имаме огромно многообразие на правни а, култури, правоприлагащи а, култури. И ако създадем а, някаква суперевропейска институция, тя ще се сблъска с големи а, съпротиви от страна на националните системи. Не казвам, че е невъзможно да се създаде централна правоприлагаща организация, но това ще изисква доста време, ще иска промяна на договорите и на промяна в а, менталитета, особено промяната в менталитета изисква много време. Нека се сега да кажа няколко думи, въпреки че това е тема на следващия панел, да кажа няколко думи за Европейската прокурорска служба. Ако се създаде Европейска прокурорска служба с прокурорски правомощия в страните членки, това ще направи мост към създаването на Централна европейска служба за правоприлагане. Тоест, съществува връзка между създаването на Европейска прокурорска служба и увеличаването на правомощията на Европол, разширяването им с разследващи, например, правомощия. Вече споменах е, особеностите, свързани с устройство на Европейския съюз, но въпреки всичко има такава връзка. Е, Европейската прокурорска служба е със сигурност е, голям проект, основен проект, много амбициозен, най-сериозният проект в областта на сигурността и правораздаването. Както знаете, този проект е не само важен, но е много оспорван. ако в проекта за създаване на Европейска прокурорска служба бъде вложена твърде много политическа енергия, това ще неглижира някои други области и проекти в тази сфера. Ако бъде създадена Европейска прокурорска служба, тя трябва да има като първа задача защита на интер... финансовите интереси на Европейския съюз, които често биват накърнявани от организираната престъпност. А, не всички страни членки ще могат да участват в Европейската прокурорска служба. Великобритания, например, няма да може да участва. Освен това, доколкото аз знам, не повече от половината страни членки са готови да подкрепят Европейската прокурорска служба. По какъв начин Европейската прокурорска служба може да подкрепи дейността на Евроджуст и е, Европол? По отношение на Евроюст, е, договора е, предвижда и отваря такава възможност чрез наказателно преследване и провеждане на разследвания и решаването на конфликти на юрисдикцията. Знам, че този въпрос е много спорен. Много се успорва от националните съди и прокурори, но договора отваря възможности, които трябва да бъдат заети предвид. Създаването на Европейска прокурорска служба, обаче точно заради тези съпротиви, ще отнеме много време, ще бъде свързано с много а, проблеми. А, освен това, създаването на Европейска прокурорска служба а, ще разшири опита на а, Евро. А, Юст тъй като до момента в тази област се използва потенциала на Европол. гледна точка на наказателното преследване, Евроюст представлява авангарда на борбата с а, а, организираната престъпност. И накрая, мисля, че синергията между Евроюст и Европол могат да бъдат увеличени, като се даде възможност на Евроюз да участва във всички аналитични досиета, аналитични файлове на Европол. Тук също има място за оптимизиране. Що се отнася до Европол, мисля, че има потенциал да се разшири анализиращата роля на Европол. Защо да не помислим, например, за 6-месечен анализ на това, как действията на европейските страни, действията на Европейския съюз са отговорили на предизвикателствата, свързани с организираната престъпност защото а, а, ние констатираме какви са формите на организираната престъпност, но не анализираме как страните членки Европейския съюз отговарят на а, това предизвикателство. Имаме нещо подобно в борбата с тероризма, тъй като координатор за борбата с тероризма тероризма, периодично изготвя документ за това как страните членки използват инструментите. Защо да не го направим и в борбата с организираната престъпност? Европол е в идеалната позиция да го направи. също така, аз мятам, че имаме нужда от е, ясно разбиране за това какви са, е, е, колко струва на Европейския съюз организирате престъпност. Защото във времена на економии това е много важно и в времена на економии не може да преследваме множество цели паралелно, трябва да поставим приоритети. Не можем да се борим с всички форми едновременно с една и съща интензивност. Тоест, необходим ли е анализ за това какви са основните предизвикателства, с които трябва да се борим. За целта ни трябва информация. Какви са последиците от а, а, организираната престъпност? Колко струва това в а, а, пари и други разходи? Европол а, може да поеме е, инициативата за а, това. Има модели, които показват, че е, сътрудничеството работи добре, например FrontEx. Е, там работят екипи от специализирани служители – т.е. съществуват групи от експерти на национално равнище и те могат да бъдат използвани за съвместни действия. Защо да не помислим за е, създаване на подобен механизъм в рамките на Европол? И последното, което искам да кажа, е, е свързано с финансите всякакво заздравяване на позицията на Европол и Евроюст е, е свързано, има финансово измерение. Това, което не можем да правим е непрекъснато да провеждаме политика на урязване на бюджетите на двете институции. Евро Пол разполага с бюджет от 75 милиона евро вместо 82 първоначално като едновременно с това Центъра за борба с киберпрестъпността намира място в Европол. Това просто не може да стане. Мисля, че подходът е, меко казано, шизофреничен от страна на комисията и съвета. Защото от една страна те възлагат се повече задачи на двете е, на организации, понеже също се отнася за Евроюст и същевременно им урязват бюджета. В времената на економии се казва, че трябва да правим повече с по-малко, но уважаеми депутати, тази логика си има и своите граници, защото друга една британска поговорка казва, че ще получите това, за което плащате. Ако плащате по-малко, ще получите и по-малък резултат. Аз съм убеден, че всяко едно евро, инвестирано в тези две агенции, се връща многократно, защото то предоставя повече сигурност на европейските граждани. Тези две агенции са истински инструменти, с които се упражнява европейска солидарност, защото те извършват анализи, те предлагат подкрепа на страните членки да се борят с организираната престъпност. Така че в този контекст мога да кажа, че евродепутатите биха могли да се погрижат за финансовата сигурност на тези две агенции, тъй като те наистина са в състояние да работят за интересите на гражданите. Благодаря. Тежка задача ни поставихте да се грижим точно за финансовите интереси в ситуация, в която се намалява общия бюджет на Европейския съюз.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 проблемите от същото естество в Штатите. Thank you very much for the opportunity to engage in this. Um... Благодаря. А, радвам се, че ще можем да имаме такъв обмен на информация. И аз съм представител в Европейския съюз, аташе е на американска еквивалент на Министерство на вътрешните работи. Имаме а, от много години вече а, прокурор, който е на национално ниво, на федерално ниво. И а, мога да кажа, че а, този специален орган беше създаден а, след терористичните атаки през 2001 година. И имахме тази агенция при все това стартира още през 79-та година. Разполагаме с 4,9 милиарда евро и работи с над 7 хиляди криминални специалисти. Това е служба по разследване към Вътрешно министерство. И тази служба има над 200 офиса в Съединените щати и офиси в чужбина на 49, 49 страни. И аз мога да кажа, че това е само част от общата картина. Нашата агенция разполага няколко ключови партньора в Съединените щати, като ФБР, Министерство на правосъдието и други, които играят ключова роля в борбата с организираната престъпност. Аз не представям тук тези агенции, но те са, още веднъж казвам, ключови стратегически партньори. Що се отнася до трансграничната престъпност, ние е, да работим и с различни полицейски детективи. Идеята ни е да се борим с законен трафик, с незаконни парични потоци към и от Съединените щати. И само малък процент от престъпленията в Съединените щати се разследват от федералните служби. Обикновено по-голямата част са на местно ниво. И агенции като нашата имат национален и международен капацитет и могат да а, допринесат много с оперативен капацитет и експертиза. Нека да ви дам един а, пример. Е, един период, който приключи през октомври 2012 година, бяхме арестували 21 индивид, лица, които се занимаваха с контрабанда на стоки, на фалшиви стоки и е, някои от тях е, с трафик на хора, експлоатация на деца, сексуална експлоатация на деца и разбира се в, когато говорим за трафик на стоки, те са към и от Съединените щати, а някои също така, при някои бяха замесени и в износ на стратегическа информация. А, мисля, че всички наши ключови партньори имат сходни статистики но нито един от нас не би могъл да изпълни тези резултати, ако не си а, сътрудничим. А, така че има една, едно звено за връзка, което позволява това, да се осъществи тази връзка между местните власти и националното ниво. Целта на тази група е да се справи с специфични престъпности и да наблегне на оперативния капацитет. Разбира се, и други агенции имат такива звена, например, за борба с наркотиците, за киберпрестъпността и също така едно подобно звено към ФБР. Нашата агенция HSA също се занимава и с звеното за киберпрестъпността и също така и за контрабандата, минаваща през границите. Да, такъв беше случая с фалшивите стоки. Имахме и четири международни партньора, включително между които са Европол и Интерпол. Имаме център в Майами, Флорида, който се занимава с прането на пари и с корупцията и звено за прозрачността, кое, което се опитва да а, разследва прането на пари при търговия. Имаме звено и в Нью Йорк, където работим в, така да се каже, коалиция с още 55 други звена. Използва се и е, послушване на телефонни разговори, и на имейли, и на компютри, за да напредваме в нашата работа имаше една, едно, едно разследване, свързано с Мексико. Залога там беше почти 2 милиарда долара, защото знаете, че от Мексико идват наркотиците. Работим също и а, по прехвърлянето и също така по тероризъм, политическа корупция и също трафик на хора. И след като развихме е, това звено, трябваше също да помислим и за взаимната координация и как да имаме 7 дни в седмицата координиране на действията. Центъра BCSC, който се създаде, работи по всичките тези въпроси и е също така изумяната на добри практики. Транснационалното правоприлагане не може да има а, успех, ако не изградим специфични механизми, за да работим заедно, да обменяме информация и да водим международни операции. И в Европа има един такъв, едно такова звено, наречено EC3 и подобно звено съществува в Съединените щати. Тези центрове трябва да обменят добри практики, информация относно киберпрестъпността, включително и детската сексуална експлоатация. Трябва да наблегнем на усилията, за да спрем експлоатацията на деца и много лесно, нека да не забравяме, много лесно се обменят карти, снимки детска порнография по интернет. За тази цел трябва да изградим международно сътрудничество, което, да, например, да бъде между C3 в щатите и C3, за да защитим по-добре децата от такива сексуални хищници. През ноември 2011 година, това е само един пример, датски власти споделиха с нашата агенция дискусия в чат в чат в интернет, където един възрастен мъж се канеше да изнасили 11 годишно момиченце в Съединените щати. И имаше една, опис... една снимка публикувана на един пейзаж, където виждахме пейзаж много подобен на този, който имаме в Кансас, И в крайна сметка по този пейзаж успяхме да открием момиченцето и да го спасим, може би, минути преди то да бъде отвлечен. Ето това е пример за качествено сътрудничество, да се спре престъплението минути преди то да бъде извършено. И Съответно, ние с, с това разследване открихме после и други, и други такива лица, които злоупотребяват с деца. 44 деца в крайна сметка бяха спасени. И в Съединените щати мъж беше осъден за детска порнография. Там се показваше в видео по интернет, този човек показваше как злоупотребява и изнасилва 18-месечно дете. И беше арестувана също и а, една учителка в Ясла, която беше замесена в а, а, това престъпление. По този начин арестувахме в крайна сметка 60 лица по целия свят и спасихме стотици деца, а само защото споделяхме информация. И това стана благодарение на обмена на информация с държавите членки в Европа. И това не са единствените случаи. Имаше и много други, които ние проведохме. Целта беше да се защитят децата. Уилям Кнорм, посланник в Европейския съюз, каза, че това показва, че ние наистина сме способни да си сътрудничим. Да, разбира се, не, не е полезно да говорим и да водим дискусия за а, трансгранична престъпност и така нататък, ако ние не започнем от координацията и сътрудничеството. И една друга лична история, която може би показва пред какви предизвикателства сме изправени, когато говорим за трансгранични престъпления в този свят. Моята майка иммигрира през а, 56-та година от Унгария в Съединените щати и ми разказа за историята, където тя е отгледана в едно село, господин Йошка, който чествал своят стотен а, рожден ден. И един от гостите го а, накарал да разкаже за живота си. И господин Йошка казва, аз съм роден в Австрия, но отидах, находих в училище в Чехословакия. След това се омъжих в Унгария. И после работих в Съветския съюз, докато се пенсионирах в Украина. И това е историята на моя живот. Гостите бяха много изненадани а, господин Йошка, ми ние не знаехме, че вие толкова много сте пътували. И господин Йошка каза, аз никога не съм напускал това село. Та, това, а, та, това е всъщност нашето предизвикателство. Правителствата и границите се променят, но хората вътре остават същите. Без значение в каква държава живеят, те заслужават да живеят без престъпления, без физически и економически щети, без корупция и без организирани престъпници, които не зачитат границите. И ние трябва да надскочим национална, фрагментирания национален суверенитет и да се опитаме да защитим всички хора от престъпленията. И в заключение ще кажа, че ще се радвам да отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря. Скъпи колеги, ако имате въпроси, сега е момента господин Дан. Първо бих... Наистина беше много интересно това този доклад. Разбира се, много, много са стъпките, които трябва да предприемеме, но вие описахте някои от етапите към по-нататъчната интеграция. В Обединеното кралство а, ужасно е, ама Ние смятаме, че все още имаме лоши спомени от Втората световна война. И като, като че ли хората просто няма толкова, като че ли на, на основата на това някакси не могат да погледнат към бъдещето. Но, но при всички случаи мисля, че трябва да, трябва да ни дадете първо в писмен вид вашия доклад и втори. А, а пък историята на Чичо Виошка е много интересна, наистина. А, ми, моята жена е мигрила от Унгария 56-та година. И до, до, извест, до известна степен също много добре познава и така има, може да разкаже подобни истории на вашите. Но. No. Наистина трябва да, да, да навлеземе в, повече във вашия опит, за да го разбереме. Така че много бих искал. Вие казахте, че така малко неформално се обръщате към нас и аз, както виждате, малко така неформално се изказвам. Също всъщност не, не, задавам точно въпроса, а, а просто искам да ви благодаря за казаното до тук. Госпожа Вана. Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau. Сега не знам какво да кажа, защото двете презентации бях, доста си противоречаха, бяха противоположни. защото господин Монар, мисля, че бяхте доста скептично настроен, дори до известна степен депресиран ми е се стори. според вас това, което искаме ние от парламента, няма никакви изгледи за успех, докато господин Бърнет от американска гледна точка ни описа с още по-силни думи необходимостта от създаването на, такова, на такава служба. Това още веднъж показва колко големи са трудностите. Ние всички знаем, че те са свързани не само с е, финансирането и с юридическите различия, а също така и с различията в е, менталитета. Ние, германците специално, имаме 16 различни федерални провинции. Всяка федерална провинция счита себе си за отделна правна единица за отделна държава. И в момента наказателното преследване е толкова а, затруднено, че дори една федерална провинция не предава информация на съседната федерална провинция. Може би знаете за големия скандал, е, свързан с е, национал-социалистическата клетка. Тоест, задържа се а, информация, въпреки че е от интерес на всички федерални провинции и на Федерална република Германия да се разкрият убийствата, извършени от това звено. А, така че проблема съществува не само в Великобритания, но и в останалите страни членки. Спомням се как бяхме в Италия, в Палермо и в Рим. А, и там а, а, видяхме чудесни инструменти за борба с престъпността. А, а, и италианците ни казаха, ние разбираме а, защо Германия има толкова задръжки при използването на специални разузнавателни средства, например средства за подслушване. Германия наистина е доста сдържана в това отношение, докато Италия, която има голям опит в борбата с мафия, много бързо е припегнал до такива средства и те са довели до съответния успех. А, също така трябва да си кажем, че Олаф, Европол и Евроюст също са започнали от точка 0, а сега чувам само положителни отзиви за тяхната работа всички онези, които са участвали в обучение и в съвместна работа, а, имат да кажат само положителни неща за тези три организации, въпреки че те са а, само капка в морето. Още тази сутрин казах, че много голям интерес имаме от това всички да заработят заедно, тъй като економическата престъпност особено много нарасна в условията на криза. Економическата престъпност достигна днес до измерения, каквито дори не можехме да си представим преди 15-20 години. Това се случи благодарение на интернет и на другите възможности, които които не са съществували преди 20 години. Във всеки случай обаче всички ние имаме интерес от това да бъде спряна или намалена економическата престъпност, защото тук не става дума за някакви малки суми, не става само за няколко стотици хиляди или за няколко милиона. Само контрабандата на цигари е в размер на милиарди. Това са все пари, които биват отнемани от държавите. Кой би могъл да промени това по по-добър начин, отколкото Европейския съюз? тъй като над националните държави няма друг инструмент, освен Европейския съюз. И тъй като организираната престъпност не се спира на националните граници, смятам, че е логично европейското равнище да се заеме с този проблем. И госпожа Рединг също не каза, че това е самото начало по какъв начин ще работи инструмента и по какъв начин ще работи прокурорската служба след 20 години, не можем да предвидим от сега. Но мисля, че ние трябва положително и конструктивно да подходим към проекта, който през следващия мандат ще бъде изпълнен с живот и с съдържание. И мисля, че не трябва да виждаме само проблемите и трудностите, би трябвало да подходим положително. Thank you, Barbara. I Bulgarian. Сега ще говоря български. Първият ми въпрос ще бъде към господин а, Монар. Доправихте едно много интересно предложение. Казахте, че би било много добре, ако а, има един анализ, ако се засили повече аналитичната роля на Европол и на всеки 6 месеца се прави един анализ за нивото на организираната престъпност и затова така разбирам поне как вървят отделните дела в различни държави членки и как самите държави членки се справят с организираната престъпност. Това провокира в мен един въпрос. Всъщност, докъде и как работите с националните правителства? Докъде и как тези служби работят с националните правителства? Какво би могло да се желае още в тази посока? за да не стане така, че, както казва Барбара, нали, дори в рамките на една Германия, една федерална провинция но мен информация с друга федерална провинция, а тук все пак става за въпрос за отделни държави членки. Сам казахте, че борбата с организираната престъпност е повече от компетенциите на отделната страна член на Европейския съюз. И втория ми въпрос ще бъде към господин Барнет. А, всъщност, вие а, казахте, че използвате и подслушване, и, и а, разчитане на имейли, и следене, и наблюдение, и така нататък. А, доста а, така сериозен набор от средства за борба с организираната престъпност, за економическата престъпност. А, бихте ли ни казали нещо повече от вашия опит в битката ви с корупцията в високите етажи на властта, тогава когато засяга политически кръгове, които за съжаление в отделни страни представляват една добра симбиоза а, заедно с престъпните групировки? Благодаря. Gracias, señora presidenta. Blema. Нямах намерение да се изказвам, но след като а, така бяха зададени някои въпроси и аз искам да реагирам. Аз лично бих подкрепил прагматичния подход на господин Монар. След казаното от госпожа Рединг, член 86 и евентуалното създаване на Европейска прокурорска служба, която няма за цел да обслужва а, отделните национални прокуратури, а по-скоро да а, по-скоро да им помагат. Боя се, че, че тази прокуратура няма да бъде много ефективна. Аз наистина още веднъж от, отбелязвам и подкрепям казаното от господин Монар и неговия прагматичен подход. В Европейския съюз обаче в различните държави членки има ограничения, ограничения, които идват от конституциите, самия е Лисабонски договор съдържа известни ограничения, които не, не, няма да ни позволят да извършим истинска интеграция в, в, в кратки срокове. Верно е, че Европейския съюз не се е създал от днес за утре, но можем ли да искаме повече от различните агенции и служби, а също време да, да ограничаваме тяхната дейност? Казваме на Европол – имате повече е, правомощия, от вас искаме повече, борете се с киберпрестъпленията, същевременно ограничаваме средствата, с които разполагате. Аз същото въжи и за Сепол. Господин Барнет, аз е, оцених вашия доклад. Съединените щати са една голяма федерална държава, която има емпирично схващане за сигурността и безопасността. Различните агенции поддържат е, връзки, отношения и сътрудничество, без обаче това да създава а, е, някакви проблеми, защото няма конституционни проблеми. А това е невъзможно в Европа, поне на този етап. Благодаря, госпожо председател, че ми дадахте думата. Аз просто искам да подкрепа положителните неща, които казаха двамата докладчици. Следващият. господин Монар. Благодаря, госпожо председател. Искам да отговоря на господин Нютън Дон. Аз мисля, че Обединеното кралство е, е един от е, важните играчи в, е, и играе много важна роля в е, правоприлагащото сътрудничество включително и в Ероюст. Въпрос е, Обединеното кралство ще продължи ли да, да участва а, също, също така активно за, за бъдеще? в а, съдебното и полицейско сътрудничество, защото отсъствието на Обединеното кралство ще бъде един провал и ще бъде много лошо за всички нас. Колкото до казаното от госпожа Вайлерс. Не искам да бъда и не исках да звуча песим, песимистично, тъй като много бе постигнато от 90-те години насам. А, в съдебното сътрудничество, полицейското сътрудничество, в борба с а, престъпността и така нататък. Сега имаме две агенции, Евроюст и Европол – които наистина дават много голяма добавена стойност на целия европейски проект. Нещо, което не съществуваше в 90-те години. Междувременно сме свидетели на създаването на Европейската заповед за арест, нещо, което изглеждаше абсолютно невероятно и немислимо само преди няколко години благодарение на сътрудничеството между тези е, агенции постигнахме много. Но вярно е, че държавите членки понякога са така малко резервирани. Но, ако направиме две големи крачки напред, и е, ако не се задействаме, е, веднага просто ще загубиме устрема, ще загубиме е, натрупания политически капитал. Така че има, има потенциал за за, за, за оздравяване и за засилване функциите на двете агенции – Имаме и потенциал за създаване на Европейска прокурорска служба, но същевременно има доста голями резерви и така дърп, дърпане от страна на някои държави членки. Госпожо председател, вие попитахте как да избегнем е, проблемите, с които се сблъсква Германия. И аз съм германец. Струва ми се, че че трябва да се създаде една рамка, която да спомага за е, по за задълбочаване на доверието между различните държави и членки. Госпожа Рединг спомена за над 200 срещи, координационни срещи в рамките на Евроюст. Трябва, защото ако се срещат е, често е, високопоставените магистрати на различните държави членки, те почват да се разбират, те се познават, т.е. необходими са практически, практически мерки, за да направиме крачка напред. И въз... необходимо е едно ежедневно сътрудничество по възможност а, и по-добро познаване на а, юридическата и законодателна култура на другите страни и на начина по който се прилага правото. Тоест, трябва да имаме един поетапен подход. А, И а, е, мисля, че това, което вие ще предприемете тук в Европейския парламент, може да а, е, придаде добавената стойност и да бъде наистина много стойностно. Благодаря. Аз ще започна с въпроса на председателката относно какви оборудвания, какво, какви принципи използваме срещу организираната престъпност. Казвам, искам да подчертая, че това не е универсалното решение. Но в Съединените щати, примерно при а, а, разследване на мафията, използваме подслушвания на телефони, а, използваме агенти под прикритие. Мисля, че и двете неща са важни и са също така са много строго а, определени как функционират и как да ги използваме а, при независима правна система. Съответно, трябва да, а, когато примерно имаме някакъв записан разговор, го представяме пред независим съдия, който трябва да потвърди неговата валидност. И, и така, така че виждате, това са а, операции, които са строго регулирани от а, Министерство на правосъдието и от различни други агенции Съединените щати. след атентатите от а, септември имаме един е, процес с а, а, съдебни наблюдатели – който може да се проведе в различни части на Съединените щати и той е много по-ефикасен от традиционния подход. Относно трудностите, свързани с конституциите, с различните конституции, въпрос и коментар, който беше направен от испански представител, не, не мога да коментирам за тези различия но мога да ви кажа, че аз имах възможност да пътувам и имах възможността да говоря с полицейската академия в Авия и нямаше никакъв проблем да а, осъществим контакт и е, те ми казаха с какви инструменти разполагат за осъществяване на собствената емисия. И могат да кажа, че те не винаги съвпадат с нашите. Е, господин Ньютон Дън, очакваме ви в Съединените щати и ще се опитаме да видим какво можем да направим повече. Но ще кажа малко егоистично от гледна точка на Съединените щати, оценяваме възможността за диалог и за повече сътрудничество. Разбира се, ще ви приветстваме като гости. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря и на двамата докладчици в този клъстър. Информацията, която получихме, беше изключително интересна за нас и много полезна, тъй като а, ние сме в навечерието на това да дадем своите предложения за промяна на основния доклад на комисията Крим. А, благодаря ви още веднъж. А ние, колеги, минаваме към последната дискусия. La dernière discussion qui s'appelle vers l'institution d'un parquet public européen. Сега пристъпваме към последният а, кластер. Господин Кюль ако правилно произнасям, който е ръководител на корпоративно планиране и политика в ОЛАВ, който ще ни говори за разследването и преследването на измамите. И госпожа Каталин Лигети, ако правилно произнасям, която е професор по европейско право в университета в Люксембург. Тя ще говори за правилата при наказателните процедури, госпожа Лигети и госпожа Мишел Конингс, председател на Евроюст. Тя ще говори за ролята на Евроюст в създаването на Европейският прокурорски офис. Добре дошли! Ще процедираме по същия начин. Ще слушаме ораторите. 15 минути всеки. И след това ще имате възможност да задавате въпроси. И да направите коментари. Започваме с господин Кюль. Uh, thank you, um, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател, за дадената дума. Аз като представител на ОЛАВ ще представя нашият опит и връзката с мандата тук и настоящите актуални проблеми, свързани с евентуалното изграждане на Европейски прокурорски офис, както и госпожа Рейдин го каза. Приоритетите, договорите отговарят на нашите приоритети и трябва да защитим финансовите интереси на Европейския съюз срещу престъпления като измама и корупция. И трябва да погледнем нашият опит в тази област, опит, който се е изградил през годините и а, вече имаме доста добър такъв а, за борба с корупцията в Европейския съюз. Ще се опитам съвсем накратко да кажа какво характеризира настоящите проблеми. Очевидно е за всички, че особено в времена на финансова криза има нужда да подсилим нашите усилия в а, по, за, защитаване на финансовите интереси, а, тъй като в момента виждате непрекъснато правим бюджетни ограничения. И а, бюджетните проблеми стават все по-тежък проблем в Европейския съюз. Трябва също така да сме наясно, че това е явление, което отива извън границите на Европейския съюз и извън дори границите на организираната престъпност. И Олаф представи връзката на тези феномени. Ако погледнете а, сумите, които участват там, ще забележите изненадващо, че половината от сумите са свързани с тази организирана престъпност. Това показва, че това е особена заплаха, дори когато има ограничени области, като, например, финансовите интереси на Европейският съюз. И при все това изглежда, че ще трябва да разгледаме аспектите на европейската интеграция и в това отношение да видим как, какво е мнението на европейския дънакоплатец, защото той е много чувствителен относно как неговите интереси са защитени в Европейския съюз и как критиката може да бъде оправдана при престъпления като измама и корупция. Ако погледнем от друг ъгъл, някои могат да кажат, че в тази област статистики съществуват и е възможно да изчисляваме това, което е дадено като информация от държавите членки на Европейската комисия годишно и това, което се докладва, са по-специално случаите на измама или подозрение за измама. Тези статистики се събират в области като Кохезионен фонд, съскостопанска политика, митници. И това означава, че един бюджет от около 500 милиона евро на година е застрашен от а, подобни престъпления. Това са засечени измами по доклади, които държавите членки са ни дали, т.е. държавите членки са уведомени, известени за подобни измами и понякога имаме също и съмнение за нередности, било то административни и други, при инструментите, които държавите членки дават за докладване. Тоест, това са неисправности, неизправности, свързани с употребата на инструментите от административните власти. Тоест, това е, е държавите членки споменават често за такива нередности, без обаче да казват дали има по-нататъчна измама или нещо такова. И там цифрите също са много високи. Такива нередовности излизат на, над 1 милиард евро на година. И в този случай държавите членки Просто ги докладват. Нищо повече не се прави. Нещо друго важно е, че европейските фондове, те са едната страна, но имаме също така и собствените средства. Те не покриват само митническите такси, но също така ДДС-то, което се събира, от държавите членки. И тук е, риска от организирана престъпност, като верижните измами, са много, е много висок. Има проучвания, които вече са и осъществени по темата и показват, че тези, този тип измами са все пак малка част, но съществуват. И когато изграждаме такъв прокурорски офис, ще трябва да вземем и а, този аспект, а именно транснационалните проблеми с ДДС, свързани с продукти, с а, фалшифицирани стоки, които се прекарват в Европейския съюз. И корупцията също засяга и европейските финансови интереси. Разбира се, обаче много трудно да бъде изчислена количествено. А, много е трудно да се изчисли количествено щетите нанесени от корупцията. Така каква е настоящата ситуация? Имаме следното. Имаме различни компетентни органи в държавите членки, които се занимават с тези престъпления. И Олаф се сътрудничи с тези власти. Разбира се, през изминалите 12 години осъществуването на Олаф бяха постигнати много успехи Имаше е, много разследвани случаи и разрешени проблеми. И мога да кажа, че в последствие, след разследванията на Олаф и санкциите, които бяха наложени, бяха отсъдени е, много санкции, свързани с затвор, наказания с затвор на национално ниво. Но все пак тези системи работят бавно и е много бавна реакцията на националните правни органи. Имаме е, непропорционално висок процент на а, невършене на нищо в държавите членки, там където Олаф се свършил работата вече е трябвало да бъдат приети, предприяти някакви мерки след докладите на Олаф. Е имало и доказателства събрани от Олаф и много пъти всичко се проваля на самия етап съд. Така че По член 325 и член на договорите се казва, че борбата с измамите трябва да бъде ефективен и а, да бъде а, на всички нива. И тук се разминаване. Статистиките, а, които, а, се, които идват в ОЛАВ, показват, че за 5 годишен период а, и от всичките случаи, които Олаф е изпратил на съдебните власти, около 50% от всички тия случаи, в крайна сметка, до никъде не са довели. Не са били взети никакви санкции, никакви конкретни решения. Да повтарям, 50% от действията на Олаф, в крайна сметка, остават незавършени заради съдебните системи на държавите членки. И на ниво съд има големи разлики между държавите членки. В някои държави членки има осъдимост в около 90% от случаите, които постъпват съда. В други държави не повече от 20%. Което още веднъж показва, че имаме нужда да подобрим още системите в държавите членки и да ги направим по-ефективни и по-равностойни. Друг аспект, който присъства в много, много случаи, а именно транснационалния характер на измамите, това е тясно свързано с европейските служби, свързани с борба с измамите. И се става въпрос най-вече за, за контрабанда към Европейския съюз или между държавите членки. Но дори, що се отнася до европейските фондове, имаме разходи, които са предвидени и са дадени, отпуснати само за проекти със специален характер. И там а, също не се спазват условия и ние трябва да разследваме за съжаление и там информацията, която ни се подава от националните органи в чест случай е фрагментирана и трябва да направим всичко възможно, да съберем повече информация, повече факти. Много пъти имаме а, сблъсък на юрисдикции, където просто няма а, власт, която да иска да представи казуса пред своят компетентен орган. Под претекст, примерно, че няма, някак, няма връзка с дадената територия или нещо, нещо друго. И не трябва да забравяме също, че в някои случаи за защита на, на европейските интереси е много трудно да опишем кои са засегнатите интереси и съответно да дадем приоритет на тези случаи, просто защото те са много сложни, много комплексни и трудни. И това пък нанася щети, защото в тези случаи имаме нужда от повече техническа експертиза, имаме нужда от добро разбиране на европейските правила които трябва да се прилагат, например, при освояването на фондовете. Така че, както знаем, ситуацията е ограничена до упражняване на компетенции от някои правоприлагащи агенции на европейско ниво, но със сигурност няма а, общи прерогативи. Такъв е случай с Олаф. И ако трябва да имаме достъп до специфична информация, например банкова информация, за нас почти е невъзможно да я получим. Разбира се, можем да разследваме, примерно, економически субекти, които са притежатели на даден фонд или са бенефициент на фонд. Но сме ограничени, защото не можем да проверим банковите транзакции. И така, както беше споменато от госпожа Рейдинг, ако се създаде европейски прокурорски, Европейска прокурорска служба, тя би трябвало да може да разследва това независимо и да се интегрира по някакъв начин в националните системи и да функционира децентрализирано, като едновременно с това да има един европейски офис за разследване, който да може да провежда такива в държавите членки и да има пълна представа за всичката нужна информация. И това трябва да бъде изградено, базирайки се на съществуващите ресурси, включително тези, които вече съществуват на европейско ниво, било то ОЛАФ, Евроюст и други. Това ще все пак ще бъде полезно, ще има добавена стойност и се надявам по-висок, да имаме по-висок процент осъдимост в различните национални системи. И в заключение, да, защитата на финансовите интереси на Европейския съюз е ограничена област, но не бива да подценяваме тази област. И, както знаете, ние работим по пилотни области, където можем да проведем някакво да, да натрупаме някакъв опит. И това съответно означава, че имаме нужда от вашата подкрепа. Може би нямаше да постигнем това, което сме постигнали, ако нямахме подкрепата на европейските институции, на парламента. И през 90-те години имаше проучвания, относно тази тема за Европейския прокурорски офис, мисля, че много е постигнато от тогава до сега и Европейския парламент трябва да участва все повече в тази насока и да има една водеща роля, както и комисията. Благодаря ви. Thank you, Mr. Cole. Uh... Благодаря на господин Кол. Кул. Е, а сега ще дам думата на госпожа Лиджети. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми депутати. В а, моята кратка презентация ще се спра на е, един единствен въпрос, а именно, че аз съм убедена, че Европейската прокурорска служба се нуждае от процедурни правила, правила за работа, които са залегнали в европейското законодателство и описват неговите правомощи. В противен случай можем да наречем тази нова служба Европейска прокурорска служба, но тя няма да бъде действителност такава. Преди да ви изложа своите аргументи, в подкрепа на тази своя теза, бих искала да направя а, една кратка бележка по езика на договор. А, член 86 ясно казва, че Европейската прокурорска служба трябва да има за цел да преследва, разследва и изправя пред съда нарушителите на европейското законодателство, което означава, че Европейската прокурорска служба ще бъде пряко отговаряща за разследването и наказателното преследване. А, какво означава това за Евроджаст? Четейки член 86 е ясно, че може да има само една институция в Европейския съюз с е, оперативни правомощия да извършва разследване и това е Европейската прокурорска служба. Ако е, интерпретираме обаче член 85, няма да имаме е, оперативни правомощия. Тоест, Европейската прокурорска служба е единствената служба, която има тези оперативни правомощия да извършва разследване. Има а, още една много важна разлика между Евроюст и Европейската прокурорска служба. Искам да изтъкна това а, различие, тъй като се правих а, много препратки към трансграничната престъпност. А, важно е да не забравяме, че член 86 не прави никакви препратки към трансграничната а, престъпността. А, слушайки това, което каза господин Кул, а, аз не смятам, че ще има причина а, да се ограничават правомощията на бъдещата Европейска прокурорска служба само върху борба с а, трансграничната а, престъпност. Целта на Европейската прокурорска служба е да надхвърли трансграничното сътрудничество, каквото то е в Евроюст и да може да разследва престъпления, които се случват в границите на само една страна а, членка. За разлика без, без значение дали тези престъпления засягат европейското законодателство, дали са замесени европейски е, служители. Е, към днешна дата, в случаите, които засягат само една единствена юрисдикция. Европейските институции не могат да се намесват, защото правомощията на Евроюз са само за трансгранични престъпления. Бих искала а, да ви припомня това, което каза господин Рединг днес, а именно, че а, комисията ще изготви предложението за Европейската прокурорска служба, което се основава на един интегриран, децентрализиран подход. Комисарката нищо не каза по процедурните а, въпроси. Аз настоявам обаче, че процедурните въпроси са от съществено значение за този интегриран и децентрализиран модел. Мисля, че е съвършено ясно, че колкото по-децентрализиран е модела, толкова повече нужда ще има от национални действия. Колкото по-централизиране, толкова по-голяма необходимост ще има от централизирани европейски разпоредби. Мисля, че това е логично. Мисля, че този интегриран, децентрализиран модел а, не определя от самото начало какви процедурни правила ще следва и най-вероятно ще ще е, е, е необходимо малко повече обмисляне от страна на европейските институции, включително и Европейския парламент по този въпрос. Мисля, че е възможно да се предвиди един интегриран, децентрализиран модел, базиран на международното законодателство, като Европейската прокурорска служба ще дава инструкции на националните прокурорски служби. Също така е възможно да се предвиди тази децентрализирана прокурорска служба да работи с хармонизирани европейски правила. А, и аз а, се застъпвам категорично за тази втора опция по три причини. Мисля, че първата причина за неизползване на националните е, наказателно-процесуални правила е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 Ако даде на Европейската прокурорска служба правомощия за разследване, наказателно преследване, базиране на националните наказателно-процесуални правила, Европейската прокурорска служба ще зависи от националните прокуратури и от тяхното разследване, респективно наказателно преследване. Тоест, ако Европейската прокурорска служба трябва да извърши претърсване в дома на дадено лице, знаем, че в много страни член оценки прокурора има нужда от съдебно решение, за да направи това. В други страни членки прокурора може да се самоопълномощи да извърши това е, претърсване. Ако Европейската прокурорска служба работи възоснова на е, националните е, наказателни процесуални правила, ще зависи в коя страна работи. В някои страни ще има повече правомощия, там където няма нужда от съдебно решение, отколкото в други. Подобни разлики в наказателно-процесуалните разпоредби ще дадат възможност за избор на юрисдикция, на най-изгодна юрисдикция. Аз мятам, че колкото по-голяма степен Европейската прокурорска служба се базира на национални наказателно-процесуални правила, толкова по-висок е, ще бъде риска от това тя да се превърне в заложник на е, националните е, разпоредби. И тогава правомощията на делегираните лица от Европейската прокурорска служба ще бъдат твърде е, ограничени господин Барнет даде добри примери. Той ни каза, че най-ефективният начин, според неговия опит в Съединените щати, е да се използват агенти под прикритие, за да се разкриват международни престъпления. Именно в периода на раз е, в, е, на този етап, на етапа на разследването, има твърде големи а, е, различия в страните членки. Знаете, че използването на специални разузнавателни средства е уредено по различен начин. В някои държави видеозаписите и аудиозаписите, например в Испания, са забранени. В останалите 26 страни членки са разрешени. Или онлайн претърсването на компютри е забранено в Люксембург и в Люксембург не е разрешено. Забранено е в Италия и в Польша, в другите страни членки. Тази мярка е напълно допустима при извършване на разследване. Тези различия а, биха поставили Европейската прокурорска служба в ситуация, в която тя ще има много по-големи правомощи в някои страни членки и много ограничени правомощи, ако разследва подобен случай, да кажем, на измама в друга страна членка. И накрая аз смятам, че е, това ще се отрази върху правата на ищеца. И аз мятам, че вие в парламента бихте могли да помогнете за изработването на съответните подходящи процедури, така че Европейската прокурорска служба да избегне тези е, отрицателни аспекти, ако бъде поставена да работи на основата на националните наказателно-процесуални разпоредби. И мисля, че а, правата на а, а, ищците а, не могат да бъдат защитени, ако се прилагат различните национални законодателства. ще би било трудно за Европейската прокурорска служба а, да работи при такива условия а, и за а, страните а, по делото също ще бъде трудно да проследят какви правила се прилагат в техния конкретен случай и е много вероятно ищеца да бъде лишен от неговите а, права, от правото му на справедлив процес, например, което му е гарантирано в член 6 от Европейската конвенция за правата на човека. Затова аз като категорично пледирам и се надявам на вие да ме подкрепите за създаването на Европейска прокурорска служба и ако подкрепите създаването на тази Европейска прокурорска служба, да подкрепите и това тя да работи въз основа на единни хармонизирани правила. Благодаря много. И сега давам думата на последния оратор, госпожа Мишел Коникс, председател на Евроюст, относно ролята на Евроюст за създаване на Европейска прокурорска служба. Имате думата. Thank you very much. Благодаря много. Госпожо председател. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя начина по който функционира Евроюст и каква може да бъде ролята на Евроюст за създаване на Европейска прокурорска служба. Ще бъда, ще се опитам да бъда кратка. Когато преди 12 години създадахме про Евроюст, бяхме 15. И тогава нашия опит беше много положителен. Да, знаехме, че отделните държави членки не могат сами да се преборят с трансграничната организирана престъпност. И ние поискахме от гражданите да получиме тяхното доверие за координиране борбата с трансграничната организирана престъпност. Но да се получи пърна координация, това, това значи да вярваме в научната фантастика. Но нека ви кажа че въпреки несъвършенната съдебна, съдебно сътрудничество, полицейско сътрудничество, въпреки всичко опитваме да се опитваме да се борим с организираната престъпност, но в крайна сметка в никъде в света не съществуват подобни органи. Няма Азия Юст или Америка Юст. Няма а, друг орган, който да подпомага националните а, органи и а, звена в борбата им с трансграничната престъпност. Сега погледнете цифрите. От 2002 до 2012 година. Виждате, че постепенно сме е, спечелили доверието на държавите членки. Е, през последната година трябваше да водиме 539 дела, т.е. 532 случая. Виждате, че през първите 10 години се занимавахме предимно с трафик на наркотици, и пране на пари. А сега виждате какви са трите наши приоритета или трите основни области на нашата дейност. Продължава да бъде трафика на наркотици, измамите и организираната престъпност, включително и а, престъпленията спрямо финансовите интереси на Европейския съюз. Тази, тази четвърта област е от голямо значение. Става дума за измами и злоупотреби с ДДС. Става дума за пари. Както казах вече, Трафика на наркотици винаги е бил наш приоритет. Имаше е, иземане, конфискация на огромни партиди на кокаин и други, а през, през март, след две години координирани дейности, координиране от Ероюст и 14 срещи успяхме да постигнем осъждане на няколко престъпника и сезиране на големи количества наркотици. Така че координацията дава положителни резултати. Член 86 на договора предвижда възможността за създаване на Европейска прокурорска служба от Евроюст, за да се води борба с измамите и престъпленията спрямо а, интерес, финансовите интереси на Европейския съюз и като този, тази служба ще има за цел да разследва, преследва и а, завежда дела. Както знаеме обаче, за, за постигането и създаването на подобен институт е необходимо единодушие, но има и възможност за създаването му в рамките на разширено сътрудничество между 9 държави членки. Какво е необходимо за да функционира едно една европейска прокурорска служба. Необходимо е да има интегрираност в рамките на сега съществуващото полицейско и съдебно сътрудничество. защото в период на криза трябва да бъдем добри стопани на всяка, на всяка стотинка, на всяко евро. също, също така трябва да има много а, добри връзки и взаимоотношения с компетентните национални органи, които а, разследват случаите на измама и злоупотреба на национално равнище. Трябва също така прокурорите от държавите. Е, членки трябва да участват и много често не трябва да забравяме, че те ще бъдат онези, които ще взимат решения по а, разследвания, водени от Европейската прокурорска служба. Същевременно, временно трябва да има координация и взаимодопълване, за да се избегнат а, а, зоните на непокрити от законодателство, т.е. там, където може да има промъкване между а, действията на Евроюст, Европол и ОЛАФ. Не. Посланието трябва да бъде следното. През последните години Евроюст участва в дебата, дава своя принос. Отдавна мислиме как Евроюст ще може да допринесе за създаване на тази служба и за защита на интересите на Европейския съюз. Това може да стане само в тясно сътрудничество между двете, двата органи. Защо? Защото Европейският Европейската прокурорска служба може да се създаде на основата на разширено сътрудничество и в такъв контекст Евроюст ще бъде нужния координатор между участващите и неучастващите в службата европейски държави. престъпленията спрямо финансовите интереси на Европейския съюз са много често свързани с, друг видов, с други видове престъпления. И Евроюст е онзи орган, който е компетентен в разследването на тези престъпления. Така че, от една страна казахме, разширеното сътрудничество, както и необходимостта да се осигури по-тясна координация между участващите и неучастващите. Евроюз също така може да е, допринася за добавена стойност в връзките с трети страни. В много от е, делата, случаите, с които се занимаваме, има разследвания, има и действия, които се предприемат в и с сътрудничеството на трети страни. И за това трябва Евроюст да продължава да задълбочава своите връзки с националните органи във всяка държава членка. Също така използването на, тех, на технологическите съоръжения, с които разполагаме в Евроюст за обмен на информация. Какво ще можем да кажем? Имаме много добри работни оперативни взаимоотношения с Европол, с ОЛАФ, с Европейската национална координационна система. За момента имаме около установени 80% от а, центровете за свръзка. Европейската национална координационна система също е свързана с Евроюст чрез координатори и хора и е, технологична, и технологична координация. Как разследван, как може да бъде провеждано едно разследване от Европейската прокурорска служба в бъдеще. Виждате, аз съм ги определила в, с три различни цвет, цвята, като това ще представляват на практика трите етапа или трите степени. Първо, реш... изразяване на съмнения за а, някаква криминална дейност, решението да се започне разследване, провеждането на разследване от Европейската служба и накрая съдебното производство и е, прилагането на съдебното решение. Евроюст може да играе много важна роля във всеки един етап от е, тази верига. Особено при създаването на офис на службата в рамките на разширеното сътрудничество. Като Евроюст може да бъде на, да, да, да бъде натоварено с допълнителни правомощия от неучастващите държави по силата на член 86. И за да са нещата по-ясни, ще се спра на някои конкретни примера. Става дума за конкретни, конкретни примери, които се основават на реални събития. Става дума за един испански холдинг, който има интереси в различни отрасли петрол, газ, сълскостопански продукти и така нататък. И който е, за който има съмнение, че извършва укриване на данъци и пране на пари в Испания, Белгия и Обединеното кралство. чрез координация в Евроюст може да се стигне до, до заключението, че е, укриването на данъци на практика може да се окаже и престъпление срещу финансовите интереси на Европейския съюз. И в А в случая, да речем, Испания и Белгия може би ще бъдат страни по европейската прокурорска служба. Какво може да се направи? Да се организират а, срещи с представители на държавите членки. Но в конкретния случай ще бъде, да речеме, необходимо и да се е, поддържат връзки и да има обмен с Обединеното кралство. Да речеме, че Обединеното кралство няма да е, е член на е, Европейската прокурорска служба. В този случай по и поради това, че финансовите транзакции се извършат извън Европейския съюз в, в Панама или в, в Швейцария, Евроюз ще извърши координацията. И... И друг. Има и други случаи на измама по силата на член 13. и специфичните видове престъпления. Например, друг холдинг, португалски холдинг – също участва в цяла схема за избягване на данъци и което също е престъпление спрямо финансовите интереси на Европейския съюз. И в, в този случай, примерно, това, този случай също трябва да бъде а, разглеждан и докладван на, на Европейската прокурорска служба. Ето, виждате също един, един пример с 18 държави членки и 3 държави, които не са членки на Европейския съюз и схема за укриване, за измама в а, размер на 7,5 милиарда евро, като Обединеното кралство и Дубай играят а, го, важна роля в а, цялата схема за пране на пари. да речем, че една от водещите страни в подобен случай е Холандия. Много е важно Холандия, която да речеме вече води някакво разслед... разследване и може би дори преследване на ам... На, на, по силата на своето наказателно право да бъде подпомогната от Европейската прокурорска служба Да речеме, че ако Обединеното кралство също иска да участва в разследването и преследването, това може да стане чрез а, сътрудничество и чрез Евроюст, който може да убеди Обединеното кралство, че а, разследването и преследването ще бъдат много по-ефективни в а, Холандия. И В, последния пример ние също можем да играеме важна роля. Става дума за е, Италия, Дания и Обединеното кралство и екстрадиране на престъпник от Дания в Италия. Той обаче е бил арестуван в Дания и трябва да се знае колко време е прекарал в затвора, колко време е бил задържан в Дания, за да може да се определи е, срока, който той трябва да излежи в е, Италия. Вече имаме 11 години натрупан опит. Е, работиме с различни юрисдикции, с е, различни центрове за координация и и нашия опит може да бъде от голяма полза за държавите членки и защото разполагаме и с експертизата, и с натрупани опит, особено когато става дума за разследване на престъпления спрямо финансовите интереси на Европейския съюз. Господин Дан. Да, това бяха три много интересни презентации. Гос... Господин Кюл, какво? Как... Чух, чухам шокиращи данни. 50% от случаите завършват с нищо в крайна сметка. Какво ще правим? А, какво можем да направим, за да подобрим тази загуба на време и ресурси? Относно госпожа Лиджети, Можете ли да ни кажете нещо повече относно а, с общите следователски екипи? А, мисля, че госпожа Редин каза днес. А, мисля, че беше тя. Толкова много хора говориха днес пред нас. А, че има 33 такива екипа а, за миналата година. 33 ми се струва много малка цифра. Дали това е така, защото е много сложно да се организират тези екипи и е много бавна цялата организация? Прав ли съм? Можете ли да ни кажете а, дали те са а, нужни или това е само един труден, бавен механизъм? Кажете ми повече, ако обичате. И накрая, относно много интересната презентация, то, а, да, вярно, че няма е, Азия Юст или Америка Юст. но мога да ви кажа, че а, в много държави, например в Индия, а, е голяма каша. Всяка провинция си се занимава сама, какво прави, никой не знае. И наистина ще, ще да бъде добре да имате един евроюст. Искам да попитам също, работим ли с Швейцария въобще? И Друг въпрос. Показвате ни член 86, разследване, изправене пред съдилищата, но кой ще свърши работата на терена? А именно един Шерлок Холмс, дето да търси доказателства. Защото надали това ще е Евроюст, нито пък Европол. И а, кой ще отиде, примерно, да провери дадена кола и така нататък? Има, можете ли вие да наредите на националната полиция и колко бързо това ще бъде свършено? Кой ще запълни тази празнота? Благодаря. А сега председателят на комисията Либе, господин Агилар. Thank you. We're coming close to the final track, the deadline. Of... Приближаваме се към края на нашето изслушване. Искам да задам въпрос, който е доста сложен. Според опита, който имате, госпожа Конингс, като ръководител на Евроюст, вие говорите за спазване на член 86 и за изграждане на и за надграждане на, опит, на опита на Евроюст при създаване на Европейската е, скотския прокурор. Колко трудности обаче ще имаме, свързани с а, разликите в правните системи, може ли да бъдат преодолени тези трудности? Можем ли да се сътрудничим? И да имаме някакви наказателни инструменти. този Европейски парламент може ли да подпомогне създаването на европейски закон и да направи разликата, за да се справим с транснационални престъпления? Благодаря. Thank you, miss. Благодаря, господин Ангелар, Последният въпрос, господин Яколино. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че не чух първите двама изказали се, но изслушах госпожа Конингс. Благодаря за подробното изложение. Говорихте за опита на Евроюст и за това, че трябва да имаме по-ефективно сътрудничество между държавите членки. Преди малко чухме и госпожа Рейдинг. Тя не беше особено точна, когато говореше за сроковете. Само казва, че всичко напредва. Напредваме в изготвянето на темата, на текста за темата за Европейски прокурорски офис. Аз зададох въпрос на госпожа Редин. Каква може да бъде връзката между ОЛАФ, Евроюст и така нататък с новата служба? мисля, че Евроюст може да има по-голяма роля. И се обръщам тук към вас. вие с вашият опит, вие вече дадохте някои насоки за Евроюст, но конкретно какви могат да бъдат перспективите как можем да осигурим съвместното съществуване на всички тези агенции, защото тяхната работа е много важна, а пък а, ние ще трябва да разглеждаме предложението за текст и да го променяме. А сега дам думата на господин Кел. Yes, <clears throat> thank you very much. With respect to the... Благодаря. Относно въпроса, който зададе господин Ньютон Даун, много е трудно да се даде прост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 има много причини за нерешените случаи. Някои се държат на несъвършените процедури, дължат се и на това, че се провеждат разследвания в страните членки по техни специфични правила и понякога се провеждат едни и същи следствени действия на, на два различни етапа. И това а, води до, до закъснения и до протака искане и съответно до голям брой забавени случаи. Това е една от причината за незавършените случаи. А и освен това, това, което каза Каталин Лигити е много важно, а именно, а, че сега се сблъскваме с една много трудна ситуация във връзка с различните процедурни правила, например за допустимост. И това е една от причините, поради които някои случаи не биват доведени до успешен край, тъй като липсват някои доказателства. или някои доказателства просто не биват приемани от съда. Бихме препоръчали да Имаме а, Европейска служба, която да извършва следствени действия на територията на целия а, Европейски съюз и да се придържа към хармонизирани правила. Ако постигнем това, ще направим голяма крачка напред. Мисля, че това се опитахме да кажем с нашите презентации. И Искам да кажа няколко думи за бъдещата роля на Олаф а, и неговото бъдещо сътрудничество с а, Европейската прокуратура. Ако Европейската прокуратура бъде създадена, трябва да бъде преосмислена ролята на Олаф. За това, защото ако бъде създадена такава служба с а, е, а, е, разследващи правомощи, няма смисъл да се минава през сега съществуващите а, е, етапи. Тоест, ако са изпълнени условията, случаите веднага трябва да преминат към Европейската прокуратура. И една по-малка част от случаите ще останат за разследване от Олаф. С други думи, за в бъдеще трябва да използваме ресурсите на Олаф по различен начин. Ние не можем да продължаваме така, както работим и до сега, просто да прибавим още един играч, още един актьор на европейската сцена. Трябва да използваме сега съществуващите е, ресурси и да реализираме економии. Това може би дава отговор на вашите въпроси. Благодаря на господин Кул, госпожа Алиджет. Благодаря ви за въпроса за съвместните разследващи екипи. Не погледнах статистиката за тези екипи преди да, дойда, но а, 33 е, не знам дали е правил, правилната цифра. Защо се налага използването на съвместни разследващи екипи? Мисля, че вие е, споменахте една от причината, поради която техния брой е толкова малък, защото е трудно да се е, създадат. Е, за да го направим, трябва да има съответното споразумение. Участващите държави трябва да договорят помежду си държавите и да се разберат как ще работят тези екипи. Дори и правната рамка към момента ни казва, че ако съвместните разследващи екипи преминат да работят от една държава в друга, те ще прилагат други наказателни разпоредби което означава, че се налага да се промени ръководството на съвместния разследващ екип, защото очевидно страната членка А, няма да може да води разследването в страната членка Б, тъй като тя не е добре запозната с нормативната уредба там. Дали, е, е, въпреки това обаче има и много е, положителни примери. Тези съвместни разследващи екипи са постигнали и успехи. Един основен елемент, който вече спомена господин Кул е, че е, дори в съвместните разследващи екипи основната идея е да се събират доказателства, които да могат да бъдат употребени в съда. Много е трудно да се събират е, добри, така да се каже, доказателства, ако променяте наказателните разпоредби, които се прилагат. Е, това е една от причините, които трябва да изтъкнем, когато казваме, че желаем Европейската прокуратура да работи при хармонизирани а, правила. А, и за а, аз мятам, че Европейската а, служба а, трябва да работи при хармонизирани правила, но ако работи в дадена страна членка да разполага и национални разпоредби, това ще я направи и политически по, по а, за да не бъде тя аутсайдер, така да се каже, при следствените дейности, извършвани в страните членки. А, но а, ако заложим твърде много на националните правомощия, няма да имаме истинска Европейска прокурорска служба със съответните а, правомощия, а ще разпокъсаме а, нещата. Благодаря, госпожо Лиджети. Разполагаме с още няколко минути, за да продължиме с госпожа Кеникс. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Три минути за шест въпроса, но ще се опитам да бъда много бърза. Да, има споразумение с Швейцария което е влезло в сила. И имаме магистрати, които работят в постоянно сътрудничество с Евроюст и, както казах, имаме свръзочни офицери в страни като Норвегия, Лихтенштайн, Харватия и Съединените щати. И на въпроса ви дали Европейската прокурорска служба може да, ще може да води разследвания, да а, и да не, да внася делата в съда. Не разполагаме с опит за момента. По според така предложенията, които прозират от страна на комисията, смятаме, че това ще бъде един, може би, мал, една малка служба, не много, с не много голям личен състав, която по-скоро ще координира колкото до обмена на информация, вече разполагаме с система за обмен на информация, т.е. обмен и координация на основата на европейската система – подсигурена с а, обезопасени канали на обмен. Така че има, има различни, ще, ще има различни начини за използване на подобни системи, които да обслъжват европейския Европейската прокопорска служба. Това е, разбира се, така ще бъде това е бъдещето. Но продължавам да мисля, че самите дейности на разследване и преследване ще трябва да се извършват от органите на съответните държави и членки. На въпроса на господин Агилар Евроюст работи с 30 различни а, правни системи и всъщност неговата роля е да улеснява взаимоотношенията и сътрудничеството с цел а, извършителите да бъдат предадени на съдебната система в. А, Целта също а, така е да можем е, ние сами да набираме информация и да разполагаме със своя собствена статистика, а, нещо, което ни а, липсва за момента. и също времено необходимо би било да се създаде един набор от минимални стандарти или наказателни мерки, които да бъдат е, валидни и приложими във всички държави членки. защото за, за, за сега трябва да се съобразявам от една страна с европейските правила, европейските системи, международните стандарти. Така че трябва да има един минимум координация. Господин Яколино, както правилно казахте, Европол е една, една едно техническо звено, което разполага с технически умения за разследване, докато Европол е съвсем друг вид организация. И всъщност целта е тези различни звена да работят в тясно сътрудничество и да се взаимодопълват. Не знам какъв модел ще бъде избран, дали е, по силата на предвиденото в член 85 или член 86. дали ще се използва само експер, експертизата, уменията и натрупания опит на Евроюст и Олаф или Евроюст ще играе друга роля. Така, бих искал да благодаря на всички участници, на всички колеги. Разполагате с всички доклади и ви пожелавам приятно.